Колеги, ми да започваме днешната, днешното следобедно заседание. А, макар, че има, как да кажа, доста голям брой празни места. А, може би някои от групите са решили да възприемат а, начина на дипломация на покойния Никита Хрущов а, е, тук най-малкото един е, социалист и демократ до мен има на президиума. Все пак. И нам, преди да представя нашия стар приятел е, Георг, искам да кажа, че тук а, колегата от дясно се пенсионира в края на октомври. Джералд е добре известен в транспортната комисия. Той е, така да се каже, оцелял от старата комисия Ред. Той работи в тази област от 99-та година, т.е. така може да кажем, че е от старата гвардия. Джералд специализира въпросите на а, авиацията, също и с а, морския транспорт се е занимавал. А, занимавал се е с всички въпроси. Но каквото и да е работил, винаги го е правил много добре. Винаги е бил дискретен, предлагал е много ценни съвети. и така много добре предогажда какво ще каже председателят и ако случайно той а, наруши очакваните норми, а, той много добре го подсеща. А, преди, преди да го попитам, а, а, е, дали иска портрет, снимка, обикновено казва, в Европейския парламент не се занимаваме с портретистика. И той е много полезен като човек, който съветва всички новодошли в секретарията, Нещо като класен ръководител, наставник, ако щете, което също е много полезно. едно от е, уменията му, което вероятно не знаете, че той е специалист по въпросите на голфа. <laughs> Извинявайте, той, а, е, а, е, той пише а, много хубави изказвания, речи а, на за други, включително и за председателят на тази комисия. А, това също е една дарба, но сега той се пенсионира. Искам да благодаря на Джелър за неговия ценен принос в течение на годините, не само по време на моето председателство, но и а, при предишни председатели на тази комисия. Желая му всичко най-хубаво, здраве, късмет и Джералд ако те тегли насам, искаш да не посетиш, е, винаги си добре дошъл. Е, ако искаш да поработиш по 34-та преработка на, преработена директива за железопътния транспорт, също можеш да го направиш. Желаем ти приятно а, е, прекарване на годините в пенсия ще заседаваме на 10 ноември в 11 и половина. Това ще бъде ще чуем новият доклад на Агенцията по околната среда и, и ще е, поговорим с комисара Еригар и сигурен съм, че ще подигнете въпроса за схемата за търговия с емисии и емисиите на морските съдове, когато се срещнем с него. А сега много се радвам още един път да представя бившият ни колега Георг Ярженбовски, координатор по функционалните блокове. Те се казват ФАБ, както знаете. Ние го харесваме и смятаме, че той наистина е чудесен, както подсказва на английски съкръщението на тези функционални блокове. Джош, ако искаш да започнеш, имаш думата, господин председател драги колеги, членове на Европейският парламент, дами и господа, аз с голямо удоволствие ще ви представя моят трети доклад. Надявам се, че вече го имате. Той беше а, подготвен а, от генералната дирекция. А, отлично искам да им благодаря. Ще говоря кратко, точно ще се опитам лаконично. Ще използвам ограниченото време, с което разполагам, за да мога да отговоря на конкретните ви, надявам се, въпроси. Първо трябва да кажа, че е доста разочароващ е начина по който напредва създаването на функционалните блокове във въздушното пространство. Е, така наречените ФАБ Значи трябваше да се реши кои е, страни искат да работят по този въпрос. Е, е, подходът е отдолу нагоре и за да имаме такива функционални блокове. В пет от тези още не са подписани договорите. Това са Северноевропейския, Балтийския, Дунавския, Юго-Западния и Средиземноморския, така наречения Блумед все още трябва да включим споразумение за сътрудничество между националните надзорни органи и също така между доставчиците на аеронавигационни услуги. А, а, за да свършим до 4 декември 2012 година, министрите на транспорта решиха миналата година да ускорят този проект и за тази цел, за тези поразумения трябва да се подпише преди края на годината, който не е далеч. Значи пет, има още не сключени подобни договори. Аз писах на тях, казах им, че очакваме да се сключат тези договори до края на годината. Те почнаха да ме питат защо до края на годината. Е, и това, както казах, е, е разочароващо. Четирите фабове, които са подписани, това са ирландско-британския, датско-шведския, и там дават, те дават пример за челен опит. Това са фабове, където е създадена холдингова компания, в която са включени двама национални доставчици на аеронавигационни услуги. И сега се опитваме да намерим формула, по която две различни институции могат да работят заедно е достатъчно ефективно. Мисля, че това е добър пример за добра практика. Казах е, англо-британско-ирландският блок и датско-шведският блок. Те все още се опитват да намерят е, най-добрия начин за организиране на съвместната си работа. Е, Централноевропейският ФАБ, така наречения ФАБЕК, е, е в най-лошо състояние. Той обхваща 55% от въздушното пространство на Европейския съюз. Държавният е, договор беше подписан през декември миналата година и Фабек а, е, бяха проведени по Фабек много срещи, но няма осезаеми резултати. и доставчиците се опъват, всеки защитава националните си територии, националните приходи и трябва да видим какво може да направим е, заедно. ФАБА е за това да правим нещо, тези функционални блокове е за това да правиме нещо заедно. А, а, може би да е малко а, прекалено остро да го кажа, но аз трябва да бъда обективен наблюдател и ще кажа, че това забавяне се дължи на липса на а, ангажимент на страните членки. Страните членки не стават на подход отдолу нагоре, а не обратно. Така че тяхно задължение е да организират тези функционални блокове на трите нива, на които е необходимо това да се направи. Не само да подготвят държавните споразумения, които не са лесни за сключване поради въпроса за националния суверенитет и а, там, къде той се застъпва с международните договори, но но има и други стъпки, които трябва да се направят, за да се постигне ефективно функциониране на тези блокове. И това не са формални въпроси, това е защото искаме тези блокове да подобрят безопасността, капацитета, економичността на въздушния транспорт в 27-те страни членки и участващите трети страни. Е, трябва да, значи, националните министри на транспорта е, да поемат своята част от е, задълженията. Комисията по транспорта трябва да разговаря с съвета. Беше по време на унгарското председателство, след това в началото на полското председателство. Напомнихме и на полското председателство за този въпрос. Те дадоха добър е, добър пример могат да дадат, като подпишат Балтийския ФАП, е, което ще бъде, което ще може да бъде направено до декември. Членовете на транспортната комисия е, се опитаха да видят какво е необходимо като помощ. Разговориха с националните министри на транспорта и напомниха, че всички сме се съгласили да направим това. Защо не прилагаме взетото решение? Ако си спомняте, парламентът приема добри закони, но тези закони имат смисъл само ако се прилагат. И а, именно тук е смисълът на подходът отдолу нагоре. Аз тук като а, се обръщам към, към Брайан, а, а, ще кажа, че всичкото това е а, а, много хубаво, ако се изпълнява. Ако не, се едно, да носим пясък в Сахара. И имаме доклада Араш, имаме пътната карта за Европейската транспортна област, имаме нещо, докладът с, докладчика с право предложи обединяването на сегашните 19 блока в по-малък брой блокове, за да се постигне ефективен а, а, транспорт А, и а, има, там вече, вече има съпротива на доставците на най-нафтични услуги. Да. А, навигационни услуги. А, благодарим а, за вниманието, което отделяте на този въпрос. А, готов съм да отговоря на въпросите ви, както изобщо така и за отделните функционални блокове, ако има въпроси за тях. Благодаря ти, Джордж. Първия въпрос е от господин Грош. Най-вероятно ще се изненадаш. Е, Благодаря ви. Благодаря за подготовката. Смятам, че подобно на теб и ние сме разочаровани малко от резултатите за нас е трудно да разберем защо нещата напредват толкова бавно, след като нещата се свежат до три пункта. Фабовете намаляват цената, позволява да се постигне по-голяма ефикасност, което пък означава по-голяма сигурност. Разбира се, това се обсъжда много в парламента, но те водат и до намаляване на емисиите от въглероден диоксид. Има един чисто технически експерт, е, е, чисто технически проблем, който показва именно интереса да се приемат функционалните блокове и трябва да видим как е, за в бъдеще парламента може да подпомогне да се напредне по тази тема. Втория въпрос може би липсва политическа воля и там, където съществуват технически проблеми, може да се намери решение. Въпросите ми днес в парламента чакахме с нетърпение тази среща за да видим как да обединим усилията, защото всички политически групи са убедени, че функционалните блокове имат огромно значение и е много спешно да се подпише споразумение за въвеждането им през 2012 година, както беше. Ясно. Uh, благодаря. Искам да благодаря на господин Ежембовски за уводното изказване, в което ясно се каза, че не всичко върви добре, че съществуват проблеми. Аз съм изненадан. Лесно е да се подписват документи, да се приемат високопарни декларации, но а, прилагането на тези решения в практиката като че ли се оказва доста по-трудно. И мисля, че комисията по транспорта трябва да се ангажира така, че да може държавите членки наистина да приложат а, това. Това не е първият опит да се постигне един европейско небе. А, разбира се, трябва да се мине през подхода отдолу нагоре, от държавите членки, за да тръгнат нещата. За момента, като че ли не може да отбележим успех. Може би трябва да приложим, да приемем по-стрикно законодателство, за да постигнем резултати. Имаме много малко време до следващата година. И Транспортната комисия на парламента заедно с... трябва да се е, обърне към Европейската комисия, за да може заедно да намерим начина да постигнем резултат. И тук споделям казаното от Матия. Може би трябва да бъдат решени техническите въпроси, свързани с организацията, с статута на членовете на персонала и подобни въпроси. И вероятно всичко това може да да допринесе, ако решим всичко това, това може да допринесе до напредък на европейско равнище и се надяваме, че някои конкретни предложения биха могли да обединят е, е, отделните страни. Трябва да видим с колегата Ежембоски дали не можем да бъдем по-активни, за да може да принудим е, всички, държав, всички страни, държавите членки да приемат по-конкретни действия. Трябва да се подчертава значението на този въпрос, защото тук, става, тук се касае за сигурност на въздухоплаването, за ефикасност, за целите ни, които сме си поставили в областта на борбата срещу промените в климата може би тук ще постигнем по-добри резултати, отколкото в СТЕ, схемата за търговия с емисии. Госпожа Исна, благодаря ви. Вече се каза, че нещата не функционират. Наистина това е достойно за съжаление. Знам, Георг, че ти си направил всичко възможно, за да, обединиш, за да убедиш всички отговорни лица, че трябва да направят максимум. А ние се опитваме да постигнем единното европейско ниво. Знам, че си говорил с много хора. Подписването е едно, но прилагането в прак... на практика е нещо съвършенно различно. Може би това може да бъде прехвърлено към председателството на съвета. Полското председателство би могло да изиграе е, важна роля в това отношение. Особено предвид е, позицията на Полша. Това може би ще помогне да се убедят и други държави членки да се опитат да потърсят същия резултат. Трябва да видим кои са а, убеждаващите елементи, кое да използваме в нашия дискурс, дискурс, така че да се постигне вземането на решения. Ние, всеки в своята столица, би могъл да организира някаква проява, например с участието на авиокомпаниите или други оператори, които имат интерес е, от единно въздушно пространство. Тоест, е, е, трябва да ангажираме не само държавните и правителствените ръководители, но и общественото мнение. Госпожа Фостер, благодаря ви, господин председател и на господин Самбовски. Благодаря за представянето. Аз не съм песимист, но от друга страна и не съм изненадана. Ако Джордж не може да промени становището им, наистина не знае кой би могъл да го направи. Не мисля, че е достатъчно това, което имаме. Доста време се бави законодателството за единното европейско небе. Трябва да призовем и летищата, и авиопревозвачите да се включат по-активно, защото, както знаете, че се повишават и цените на билетите, има и задръстване и е, проблеми с ръководство въздушно движение и се замърсява въздуха и нещата не се движат така добре, както искаме. 2012 е много амбициозно като срок е, за начало на ходовете. Хубаво е, че има някаква дата, към която се работи, но трябва да се гледа и реалистично. Най-разочароващо за мен е това, че държавите членки са дали съгласието си в началото, а не участват. Знаем, че тук се борят различни интереси, също така, че има проблеми с конкретни държави, с РВД в определени държави, с професионалисти, с опит, с въпроси свързани с заплати. И наистина всеки има конкретен интерес тук. И ако държавите членки не се занимаят точно с тези лица, които имат интерес, Джордж няма да може да направи нищо, където и да ходи, на когото и да говори. И това не е в дневния ред на нашата комисия. Държавите членки са тези, които са поели ангажимент и би трябвало да работи и с Сезар, и с всички останали. Говорим за един голям план да се придвижи Ръководство въздушно движение напред. Неприемливо е за мен това. Искам да чуя и становището на Европейската комисия, да видя какво се случва там. Зарадвах се, че Ирландия, Дания, Великобритания са направили стъпки напред, но явно Европейската комисия е получила един доклад, който казва, че плановете в Обединеното кралство са отхвърлени, макар че аз не знам такова нещо, точно обратното бях чувала. Бях чула. За това искам да чуя становището на Европейската комисия и ако ми позволите, господин председател, ако има време, искам да се изкажа отново след становището на Европейската комисия. Благодаря ти, Джордж. Не го приемай лично. Ние ще се опитаме да направим всичко възможно но трябва да се окаже въздействие върху самите търговски дружества. И авиопревозвачите и летищата са частници. И те знаят какво трябва да се направи. Те трябва да се използват лобистските си възможности пред съответните правителства, за да можем всички да положим това усилие и нещата да тръгнат. Господин Трефит малко по-късно ще говори по този въпрос. Господин Количек. Витам. Благодаря. Искам да благодаря на господин Ежембовски и да го уверя, че аз лично упражнявам натиска върху комисията по отношение на водата на борда на самолетите. По отношение на Централна Европа имаме сериозен проблем от доста време насам. сам и това беше обсъдено в Камерата на депутатите в е, Чешкия парламент. парламент. Аз бях докладчик по един международен, международно споразумение за въздушния транспорт където не, не можахме да стигнем до решение. Трябва заинтересованите страни по различните споразумения да направят всяка усилие. Господин Яжембовски знае, че Чешката република иска да модернизира своя въздушен транспорт. Много добре си сътрудничим с Словакия и е, трябва да се обединим. Австрийците смятат, че те са най-добрите, унгарците никога не са били по-добре в техническата част, част. А ние в Чехия още през 30-те години на миналия век имахме един лозунг е, Въздухът е нашата майка е, но трябва да. Какво, какво да мислим за Черна гора, Сърбия и Македония и въздушното пространство на тези страни? Там има проблем. Втор... Да, и, и това ми е въпроса. Втория въпрос. Исландия, която започна преговори за присъединяване и Гренландия. Ние имаме споразумение за открито въздушно пространство с тези страни. И трябва да видим как стоят нещата с функционалния блок над Централна Европа. Мисля, че депутатите от Централна Европа можем да се срещнем. Ние приключихме преговорите с Харватска и може би и сега е удачният момент да потърсим напредък. Ние като депутати можем да направим много, а по отношение на въздушното пространство на други региони също трябва да се напреде. Но страните от Централна и Източна Европа са горе-долу еднакво големи и там преговорите са по-лесни. Господин Фиданза. Благодаря. Благодаря на господин Замбовски за новата информация и за презентацията. Аз се присъединявам към тревогите на колегите. Многократно сме говорили тук и за това, че всички смятаме, че това е една основна част за единното небе. Говоря за функционалните блокове въздушно пространство. Няма обаче значителни стъпки напред. Искам по-конкретно да говоря за функционалния блок в Средиземноморието. Един критичен такъв блок, макар и много амбициозен. Защо? Защото амбицията е там да се излезе отвъд границите на Европа и да се стигне до държави от Средиземноморския басейн. Четири държави всъщност започват този ФАБ, този функционален блок, и от който отива към Средиземноморието и съответно средиморски държави от Северна Африка, които са асоциирани или наблюдатели този процес. След последния доклад забелязахме голямо забавяне по този ФАБ – това забавяне се влушава, особено след политическите нестабилност, случващото се на южния бряг на Средиземно море, така наречената арабска пролет. Част от въпросите могат да бъдат решени, но трябва да се постигне съгласие с, отводещите водещите държави държавите, които са членки на Европейски съюз и след това да се говори с колегите от другата страна на Средиземноморието, като се дадат крайни срокове, за да може да се излезе от тази задънена улица, в която се намираме по-настоящем. Благодаря, друг не иска да вземе думата, казва председателят. Аз всъщност, Джордж. И аз искам да кажа няколко неща. Много е необичайно аз на 100% да съм съгласен с госпожа Фостер. Обаче, сега наистина съм съгласен 100%, даже 100% плюс. Може би трябва да излезем със съобщение за пресата. Всички ще бъдат поразени. Тя е абсолютно права в това, което каза за забавянето, за липсата на политическа воля, за това къде е проблема. И това трябва да се каже ясно. Обърнахме се към държавите членки, както и към самия отрасъл, да ги накараме да се движат с скоростта на един съвременен самолет. И като че ли фирмите в този сектор имат такова желание. Но останалите от нас Една част от нас се движиха с скоростта на Боинг, а другите като че ли бяха на гърба на камили и се движиха с такава скорост. Високо ценя усилията на господин Зембовски и подкрепям казаното. Ако той не може да ги накара да се задвижат, не знам кой. Най-вероятно три нитротолол ще е необходим, за да може някой да се помръдне. Ето какъв е проблемът. Ако погледнем Фабек, а това е основен блок, проблемът несъмнено е една липса на желание у държавите членки, които са част от ФАБЕК, да включат всички РВД, синдикатите, защото се притесняват, че ще има стачки и ще бъде нарушено движението. Това, това вече е отправено като заплаха. Ето това е проблемът. Тоест, проблемът е политически. Това пък ме води до другият проблем. Обеден съм обаче, че ако имаше политическа воля от тези държави, с които имаме проблеми, това нямаше да се случи. Така че проблемът не е технически не е свързан и с гражданското въздухоплаване, не е проблем свързан с пространството или с някоя авиолиния, авиопревозвач, това е политически проблем. Политически проблем, който идва от нежеланието на определени правителства и липсата на кораж и смелост от други да предприемат мерки. Така че да не се самозалъгваме, моля ви. Мисля, че трябва да окажем натиск върху датското председателство, за да може те да го включат в дневния си ред за началото на тяхното председателство и това да стане в началото на едната година. Няма планиран неформален съвет на министрите, а аз си мисля, че това ще е идеална тема за свикване на неформален съвет на министрите в Дания, като част от председателството на Дания. Сега гледам комисията за подкрепа да се опитаме да прокараме такъв дневен ред. Колегите говориха за други държави, е, господин Фиданца, господин Колачек и не, не смятам, че бъркат. Но не може ние да казваме на Исландия какво да прави, ако не сме си оправили нещата самите ние. Не можем да казваме на Черна Голяни на Сърбия какво да правят, ако ние самите не изпълняваме това, което казваме. Има една такава поговорка, който живее в стъклена къща, не трябва да хвърля камъни. Така че трябва да е ясно. И се надяваме да получим от Георг този доклад. Благодаря ти за честността и откритостта. Идваш и ни казваш, ето, имаме големи проблеми. Не идваш и да казваш, а всичко ще се подреди, такива европейски изказвания, които сме свикнали да чуваме. Не, виждаме как полагаш усилия това да се случи. Защо имаш такива трудности? Защото държавите членки не са си изпълнили задачите. Благодаря ти и очаквам твоя отговор. Knowing... Аз ще се опитам да говоря кратко. Знам как, колко да отваряме програмата, знам, че има и други теми. Мисля, че а, в никакъв случай не става въпрос за технически проблеми. Има някои технически проблеми, но не те са най-важното. Напълно съм съгласен, че става дума за политическа воля. Волята на министрите. Някои министри дори не искат да разговарят с мен, защото ако говорят с мен, ще трябва да кажат нещо, а те просто не искат да говорят за функционалните блокове когато става дума за е, трансевропейски мрежи, пътища, камиони и железопътни мрежи, тогава са готови да говорят. Но обаче е, този въпрос не. е. Той трябва отново да бъде сложен на дневен ред. Защото иначе как можем да подобрим положението на нещата? Не бих изобщо повдигал този въпрос, ако имахме нужда от нови а, е, центрове за ръководството на въздушното движение. Има, няма да ви занимаваме с проценти, но ако погледнете а, персонала на националните доставчици на, аерона, на аеронавигационни услуги, а, поне 50% от тези, които работят там, са помощен персонал. Те не са ръководители на въздушното движение хора, които се занимават с подготовката, които се занимават с държавните поръчки и така нататък. И сега въпрос с функционалните блокове, как да организираме работата си по-ефикасно, ефективно. За това става дума. Например, ако се съгласим една страна да контролира, да управлява движението за една цяла група друга страна се занимава с информационните технологии, трета страна се заема и с обществените поръчки. Така, ако си разпределим задачите и ако използваме най-добрите кадри, с които разполагаме, това ще бъде по-ефективно, ще може да се свърши работа с по-малко хора и то по-добре да се свърши. А, но сега всички национални доставчици на аеронавигационни услуги са се окопали и не искат да мръднат изобщо. Не искат изобщо да се занимават с този въпрос, защото има опасност да намалеят приходите им. А, значи, ние трябва да търсим най-добрите решения в рамките на всеки функционален блок, а не всяка страна да търси решения сама за себе си. Националните надзорни органи те е, са много е, нещо хубаво, обаче е, те нямат въздействие и министрите не им обръщат внимание. Те не искат, министрите не искат да се карат с синдикатите. И аз, аз им казвам, искате разрастване на авиацията, искате повече трафик, Има достатъчно работа за всички, макар и някои да трябва да сменят профила на работата си. Така казвам на, на синдикатите. Не се бойте от функционалните блокове, защото те не ви застрашават по никакъв начин. Тоест трябва да потърсим най-добрите възможни при, примери. Какъв, какво е положителното като пример в Европа? Трябва да обединим всичките е, функционални блокове. Имаме такива добри примери в е, миналото, когато се обедняваха усилията на държавни министерства и на частни организации. Но нямаме никакъв, няма никакъв смисъл да седат е, служителите в една и същата зала и е да вършат същата работа. Един е държавен служител германски, другия е военен, третия е ръководител на движението. Всеки от тях работи за пенсията си, за да си запази отпуските и така нататък, но съвсем не значи, че ние ще им отнемем нещо, просто трябва да видим как те могат да работят заедно. И аз затова пледирам за пътна карта. Не можем да променим всичко още днес. Но ако имаме пътна карта за развитието на всеки функционален блок, тогава ще може да, да видим как ще вървим напред. Брайан, аз съм напълно съгласен с теб. А, трябва на, на всеки функционален блок да бъде ясно какви са задачите му и как може да ги изпълним, как може да ги постигнем. А, примерно, а, а, в а, а, функционалния блок е, имаме интегрирани усилия на Босна и Харват, Харватска. А, трябва да видим кой друг би искал да сътрудничи с тях. А, аз казах, може би е разумно да се покани Сърбия, но други казаха, а не, това е много деликатен въпрос, няма да каним Сърбия. А, а, ако искаме в Западните Балкани на нещата да се развиват, някой трябва да има политическа воля а, да го стори. Значи, това е въпрос, който опира до желанието на страните членки. Комисията е права, обаче не може тя да го направи сама. А, казва се, че има още време до 2012 година, въпреки че е ясно, че работата трябва да се ускори, а някъде процес още не е започнал, но разбира се, опира всичко до страните членки и до тяхната политическа воля. А, честно казано, някои в, в отрасъла смятат, че може да подходим по друг начин. Обаче аз смятам, че трябва да бъдем внимателни. Първият пакет 2000, имахме 2004, втория пакет 2009, но сега комисията нищо не може да направи, защото съгласно законите, които сами приехме, страните членки имат време до 4 декември 2012. Това първо. Второ, ако искаме нов пакет и то при подход отдолу нагоре, комисията трябва да направи а, а, анализ на състоянието на нещата, трябва да се съгласи а, по новите понятия. Знам, че има поне двама комисари, които се противопоставят. А, и ако, когато представяме пакетът СЕС-3, ще ни са ни необходими поне 3 години за неговото изпълнение и след това поне още една година страните членки да могат да го прилагат. Значи говорим за 2015-2016, ако въобще стигнем до там. Страните членки трябва те да организират функционалните блокове, а парламента и комисията заедно да ги потиква да свършат това, което е тяхно законово задължение. Понякъде е добре да се работи заедно с авиационната промишленост, с летищата, защото абсолютно необходимо ни е подкрепа също от страна и на авиационната промишленост. Преди да преминем към следващият етап – а, сега за Исландия. Забравих е, да кажа за Исландия. тук е, нещата не са прости. Казах им, че ако искат да се присъединят към Европейската общност, към Европейския съюз, те трябва да възприемат нашата система. Но те ми отговарят, сега сега не сме членове. И те си имат е, своята система на ръководство на въздушното движение, на океана, тяхните собствени системи с си техни, не ни пречат. И аз съм съгласен с това, което се каза тук, че всеки евродепутат трябва да разговаря с своя министър на транспорта и да го попита какво ще бъде неговото участие в решаването на този въпрос. Примерно италианският евродепутат трябва да попита своя министр готов ли е да обсъжда този въпрос и с кого е готов да го обсъжда. Защото спят, е, казва ни се, че съществуват контакти в работен порядък, но официални контакти все още няма. А, така че а, е, опитайте се да изпратите по един имейл, да видите как ще ви отговорят. И сега стигаме до господин Питер Грифиц, председател на органа за преглед на ефективността на единно европейско ниво. Той ще говори малко повече за техническите, а не политически аспекти на този въпрос и какъв напредък има в тази техническа област. Този орган за преглед е независимост орган и той разработва показатели за различните страни на, от работата на отрасъла. Благодаря, господин председател, почитаеми дами и господа, Джордж. Благодаря много за поканата да говорим, да разговаряме с вас тази сутрин. може да, да, сигурен съм, че и можете нещо да направите. Не, не сте съвсем безсилни в, в, в това, за което става дума. Сега, а, Оценката на ефективността на поне се работи вече повече от година. На 22 септември миналата година започна работата, на 28 септември тази година представихме планове на Европейската комисия. На 28 септември го представихме на Комисията за единно небе. И тук на първия диапозитив показвам първо, ефективността на хоризонталните полети. Там се опитваме да постигнем 7,5%. И да кажа, като имаме 9,5 милиона полети, 14 000 души работят в отрасъла, 6,5 милиарда ще бъдат, ще бъдат разходи. Значи за 3 години ще похарчим 18,5 милиарда за управление на въздушното движение. Сега ефективността, разходи, полза ще бъде 21 милиарда. For five. That means това значи, че 922 милиона ще имаме поради забавения, ако не постигнем тази цел. Сега, ако погледнем функционалните блокове, за които говорихме до сега, но тези цифри са съвсем реални. Това е което очакваме от процеса за въвеждане на а, функционалните блокови, единото европейско ниво. Това ние не работим по-отделно, работим всички заедно. Нека да разгледаме малко по-подробно тази диаграма. Опитваме се да не нарастват цените и въздействието върху околната среда. А, като капацитет към какво се стремим? Тук виждаме а, разликата и целите за 2012-2013. Това е синята колонка, а зелената е реалното постижение. Това е, е това, към което се стремим. То ви дава представа за тенденцията през 2014 на 2014 е, и целевата година. И какви са е, разходите за допълнителните забавения в милиони евро. Те са на долната графика. Това са 922 милиона за един отрасъл, който вече изпитва трудности и който се стреми да повиши конкурентоспособността си на световния пазар. Следващия диапозитив. Ако погледнем сега а, разликата, това са страните, които а, изпитват проблеми, не могат а, да постигнат а, страни Значи имаме Унгария, а, Полша, Испания, а, Австрия, а, Фабек и Гърция. А, Фабек със съвсем малко не, може, не постига това. Значи 0,5 не, не постига целта. 0,5, а ние очакваме 0,3. Значи там разликата не е много голяма. Гърция е в най- тревожно положение. Това е сивата част от диаграмата. Виждате, че тази сива част се увеличава от година на година, а Гърция е ключово трасе за далечният изток и там минава много въздушни трасета и положението в Гърция има много голямо въздействие върху цялата система за управление на въздушното движение. Значи ние очакваме Гърция да постигне тези показатели за които става дума. Но Гърция, за да направи това, трябва да работи заедно с останалите. С голямо удоволствие слушах колегата от Чешката република, който говореше за дейността в, функционален блок Це, CE, FAB така наречения. ние е, е, всички влагаме инвестиции, но те не са координирани по никакъв начин. Ако вземем Словения, най-малката от тези държави, тя почти отвоява разходите с, с масови инвестиции 32 милиона евро. А това е една страна, която най-бързите самолети прекусяват за 4 минути, а най-бавните за 8 минути. А, а. <clears throat> Значи, а, ако работят заедно Австрия, Словения и Унгария, подобрят капацитетът си, така че няма да има забавения поради липса на достатъчен капацитет, ще има по-голям растеж и ще може да се гарантира функционалният блок да допренесе наистина за подобряване на положението. Да видим сега ефективността на разходите. Какво е положението? Виждаме, че през 2013 и 2014 година обаче този процес се забавя и въпросът е да помислим какво бихме могли да направим, за да а, се предотврати тази тенденция. Разговарях с страните и ги попитах какво според тях може да се направи. Защото на 24 октомври тази година, чрез Европейската комисия, ще гласуваме в комисията Единно небе, за да се намалят тези разлики. 21 страни трябва да преодолеят тази разлика, защото ако 21 страни, ще ви кажа кои са, Австрия, България, Кипър, Кип, Чешка република, Естония, Финландия, Франция, Германия, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Малта, Норвегия, Португалия, Румъния, Словашката република, Словения, континентална Испания, Швеция и Обединеното кралство, Великобритания, Северна Ирландия. Всички тези страни не допринасят достатъчно е, е, за ефективността. На следващия диапозитив Какво виждаме на него? 2012 година зелената колонка е малко по-висока. Това значи 13 милиона в бюджета, един бюджет от 6,5 милиарда, милиарда вероятно. За 2013 година имаме 212 милиона допълнителни разходи, а 1057, и 57 през 2014, както казах, при един а, бюджет от 18,5 милиарда, а, това не е толкова много, може да се намери. В заключение, ще кажа, че от целите на СЕС а, се очаква всички заинтересовани страни да направят повече, защото ние се наочакваме вече от доста време и трябва да кажа, че страните вече от доста време ще кълкавят и не изпълняват задълженията си. Всички страни смятат, че искаме от тях повече, отколкото може да направят. И това се, може да го прочете в доклада, който е публикуван в сайта на е, е, Евроконтрол. Те успо... Целите са трудни, но не са нереалистични. Те са изпълними. Значи, първо, необходимо е да имаме смислени цели за ефективността на, аеро, на въздушния транспорт Целите са, е, основават на анализа на е, съответната комисия и на опита на Евроконтрол. Е, те са свързани с цялостната философия за развитие на отрасъла, разработена от Европейската комисия. Целите са напълно, напълно осъществими. Националните планове за функционалните блокове и за ефективността на въздушния транспорт не са лоши, но, но трябва да се очаква повече от страните членки казах, страните трябва да направят повече допълнителни усилия, за да намалят изоставането. Е, и страните трябва да го направят, като работят е, заедно и с съответните управляващи е, движението. Всичко това ще очакваме да се случи през едните години. Ние се надяваме, че тези цели са постижими и 27-те препоръки, които са формулирани в нашия доклад, тези препоръки подкрепени от комисията и ще бъдат предложени за гласуване от комисията Единно небе. Аз съм сигурен, че те ще бъдат полезни. Благодаря, господин Грифит. Може ли да се пусне отново осветлението? Има ли депутати, които искат да зададат въпроси или да направят коментари? Госпожа господина Кадрай, госпожа Фостер. Господин Кадрай. Ja, ik zou uh, meneer Griffiths willen danken voor uh, de zeer... Благодаря за това пределно ясно изложение. Имам един въпрос. Връзката с Сезар. Още не сме достигнали до а, етапа на реализация. Още сме в подготвителната фаза и се очакват те първа конкретни предложения. Тук се спомена 2014 година. Какво ще бъде влиянието на Сезар. Вие е, свързани ли сте с е, това? Да ни дадете малко повече информация. Госпожа on... Благодаря. Е, два въпроса искам да засегна. Докато всичко това се придвижва напред или не, има определени държави членки, особено що се отнася до точност или прекомерно натоварване, които използват гъвкаво и военното си пространство и, и гражданското си пространство. Говорим за освобождаване на въздушно пространство, особено що се отнася до повишаване на точността. Та. Да. Още преди да заговорим за ФАБС, се говореше за това. Какво правим с държавите членки, които дори на този етап настояват, че не искат да има гъвкаво използване на гражданското и военното въздухоплаване. Втори въпрос. Като човек от Обединеното кралство, аз съм доста разочарована, че независимо от това, че фабовете на Обединеното кралство и Ирландия се движат напред, те не постигат целите си това е неприемливо. 75% от влизащите в Обединеното кралство идват посредством авиолинии, т.е. долитат. Това е основна част бизнеса, от туризма. Как върват вашите преговори с НАЦ като доставчик на услуги? Това ще бъде полезно, ако може да ни обясните, макар че не искам да говорим само за Обединеното кралство. И сега за управителите на мрежи. Не се е говорило за тях, от както избухна вулкана. Тогава се говори много за тези управляващи мрежи. Кога ще решим тези въпроси? Защото нещата не изглеждат добре е, и това никак не ми харесва. Искате ли да отговорите тези два въпроса и след това ще дам думата на комисията, ако иска да се изкаже? Благодаря, господин председателю. Радвам се, че подигнахте въпроса за Сезар. Проектът е много важен и той трябва да доведе до ясни резултати и то във втория референтен период след 2015 година. Тогава тя става особено важна като програма за нас. Трябва да има разгръщане в зони, където ролята ще бъде изключително важна и това е основният проблем. Трябва да направим оценка заедно с Европейската комисия. Процесът започна, процесът IP1, той беше преди а, Сезар, за да видим какви резултати да очакваме. Беше изпратено едно писмо на 10 май от а, Европейската комисия подкрепа на нашите усилия по отношение на целеполагането. Идеята беше да ги попитаме до каква степен инвестициите са отишли в продукти преди започване на Сезар. Трябваше да видим кои ще бъдат преди Сезар и след него. Нямаме ясен отговор на този въпрос. Но когато стигнем до втория референтен период, който започва на 10 ноември, 2-3 години ще отнеме той, тогава Сезар ще играе основна роля. Искаме да знаем какви резултати ще имаме в референтния период, какво ще е тяхното въздействие, къде ще може да ги измерим, защото те ще са видими. Искаме Сезар да доведе до резултатите, на които се надяваме. Надяваме се да бъде успешен проектът, но искаме резултатите да са измерими и да водят до съответното въздействие, е, което сме планирали. Ако искаме да постигнем целите на основния план, то трябва да настъпят наистина драматични промени, тъй като и времето ни изтича. Ако искаме до 2020 50% да сме стигнали, това трябва да настъпи. Трябва да има всяка година намаляване с 12,75, за да се постигне тази цел от 50%. Тоест, економическата ефикасност и ефективност трябва да бъде много висока. Сега въпросите на госпожа Фостер. Говорите за гъвковото използване на въздушното пространство. Това е ключ към запълването на този празнина в капацитета. Разгледахме плановете на държавите членки и трябва да кажа, че ФАБЕК е водеща тук, защото там най-гъвкаво се използва то. Там има доста новаторски подход, но той още прави първите си стъпки и би трябвало да бъде предаден на останалите 29 държави, които участват в този проект Един небе. Повече, нещ... може, повече може да се направи по въпроса. По отношение на процеса на мониторинг през 2012 година, да, ние ще ще търсим точно такова гъвкаво използване на ФАБ, защото не само ще търсим възможности, не само ще търсим примери за това как военните са дали пространство за гражданско въздухоплаване, но и обратното. И когато залагаме основите на схемата за мониторинг, ще запишем такива показатели след първата година работа ще можем ясно да дадем отговори за по-ефикасните въпроси. Сега по отношение на това, че насочвате въпроса точно към Веденото кралство, все едно към своя двор. Работа на гражданско въздухоплаване в Обединеното кралство е да въведе системата Едино европейско небе. Те преразгледаха разходите си, но така или иначе не достигат до целите заложени в едино европейско небе. Те трябва да предприемат съответните мерки, от тях зависи. На 20 октомври някъде очаквам да ми дадат информация как смятат да ги постигнат и ако искате да обменим становища, мисля, че колегите ми в Европейската комисия ще ви помогнат всички могат да говорят по този въпрос и аз много се радвам, когато има такива дискусии. Ако искате подкрепа от нас, ние с удоволствие ще ви я предоставим. По отношение на менеджерите на мрежи. Тази година те доста работиха. Не ги разглеждаме така, както ги разглеждахме при кризата с вулкана, но има забавене. Забавенето в Австрия и Кипър, там където най-много се работи от такива менеджери, е, нещата се поправят. Миналото бе трудно да се ръководят такива мрежи. Сега обаче посредством системите можем да стигнем до 0,5 като цел. Тези менеджери започват да работят, вече хората ми имат доверие, но има нужда от малко повече време, за да може да се направят мрежови планове нашия доклад се очаква тези менеджери е, през 2012 март месец да ни дадат стратегическите си планове, за да направим оценка до юни, която да предадем на Европейската комисия и след това в средата на периода ще има средносрочни корекции, така или иначе от тях се очакват конкретни резултати. Благодаря, благодаря и на двама ви, и на господин Грифиц, и на теб, Георг, за представенето. Мисля, че много добра дискусия се получи и ние като политици изразихме желанията си докъде искаме да се стигне, как Точно от това имаме нужда. Да окажем натиск върху националните министри и националните власти, за да може те наистина да се вземат с нещо, с което са обещали да се вземат. Много благодаря. Надявам се скоро вие двамата отново да ни посетите. Благодаря ви. I'm now just going to ask shortly, because these flowers have arrived for Jared, but it's the idea of the vice president. Пристигнаха цветя за Джаред, тъй като за негото пенсиониране не знам точно какво да направим, затова ще се обърна към заместник председателя да даде цветята и картичката. Ето, Силвия. Yeah. <laughs> Когато една хубава жена ти подарява цена, винаги, цветя винаги по-добре, отколкото някой грозник като мен. Okay, so if we can go on to the next item on the agenda, which is... Следващата точка от дневния ред, собственият ми доклад за меморандума за сътрудничество между ЕС и Международната организация за гражданско и въздухоплаване и КЕО. Сега се опитам да си събера мислите и трябва да кажа следното. Първо, искам да ви припомня, че има 190 държави по-настоящем, които са част от ИКАО. Те работят заедно, или поне така се твърди, в сферата на безопасността на възхоплаването, безопасността, РВД и опазване на околната среда. Голямата част от стандартите на тази международна организация са прияти в законодателството на Европейския съюз стандартите, например, за опазване на околната среда и така нататък. Тоест Европейския съюз допринася към изготвянето на политики в ИКАО. Не на последно място заради конкурентоспособността на собствените ни превозвачи. Мрадом за сътрудничество цели всъщност да подсили отношенията и сътрудничеството между Европейския съюз, Международната организация за гражданско въздухоплаване, за да има по-голяма хармонизация на стандартите и по-тясно сътрудничество по отношение на дейностите, извършвани от двете страни. И е меморандума също така иска да се използват по-добре ресурсите и да няма дублиране на усилията. Сътрудничеството включва идея Европейски съюз да дава експертни познания на ИКАО и наблюдатели от ЕС да участват в одитни мисии на ИКАО в държави членки на Европейския съюз страните също така ще обменят а, по електронен път данни, както и официални публикации, като си дават достъп а, една на друга до базите си данни. Проект решението на съвета одобрява сключването на такъв меморандум и създава една съвместна комисия или комитет, а, което ще отговаря за прилагането на меморандума. Също така се записват процедурни условия за различните права, правила за съвета, комисия, държавите членки в рамките на съвместния комитет. Също така ще бъдат описани отделните сектори, които ще има сътрудничество, като това ще бъде под формата на протоколи или приложения. От общ интерес е да се установят слабите места в системата. Съветът даде мандат на комисията да изготви разпоредби по безопасността на гражданското въздухоплаване. Това включва тясно сътрудничество между двете страни по отношение на безопасността. Подходът е основан върху постигане на целта за обща безопасност в цял свят, както и признаване на най-добри практики и стандарти. На 16 юни светът е, одобри е, приложението за безопасността и след това това бе прието и от съвместния комитет. Другите сфери, които са сигурност, управление на въздушното движение ще бъдат описани в допълнителни приложения. На базата на предложението на комисията, съветът за всяко едно приложение ще определи коми... Е, становището на Европейския съюз и то ще бъде предложено в съвет... съвместния комитет. Това обаче няма да мине по процедура през Европейския парламент, защото по разпоредбите на член 218 не предвиждат участието на парламента в вземането на решение на съвместния комитет. Докладчикът изразява мнението, че парламентът след, следва да допринася за укрепване на позицията на Международната организация за гражданско въздухоплаване и предлага едно повишено сътрудничество и Транспортната комисия на парламента да даде своето съгласие и да одобри сключването на такъв меморандум. Искам да припомня на нашите членове, че парламента има право да даде своето съгласие да се сключи такъв меморандум посредством едно гласуване. Не може да се правят изменения по мендорандума, чисто и просто трябва да гласуваме с да или с не. Това е доклада ми пред вас, господин Грош. Yeah, Dank, Благодаря ви. Разбира се, ще възприемем вашата позиция, но бих искал да задам няколко въпроса въпроса. Вече говорихме за споразумението от Чикаго, което сме споменавали в друг контекст. То се отнася до е, звуковото замърсяване. Е, парламента, разбира се, не е пряко заинтересуван, но и не, е пряк участник – но не е лошо да бъдем информирани, защото има някои въпроси, които ни интересуват, които засягат защитата на околната среда, сигурността, безопасността. И има международно правни документи в тази област. Важно е нашия парламент да е запознат с всички нови елементи, постигнати на, в международните форуми. Това е важно и е, за отношенията между Европа и Съединените щати по отношение на безопасността на въздухоплаването, на въздушния транспорт. Независимо дали е пряко или не е пряко, чрез е, посредничеството на комисията, но мисля, че ние трябва да бъдем информирани за всичко ново в тази област. Освен това, има агенция за безопасност на, въздуш... на въздухоплаването, Европейска агенция. Какво, какво е нейното място? Дублира ли се и как, как се координират действията с тази агенция? Предложение и въпрос. Много благодаря. Благодаря. Както казахте, господин председател, парламент е призован всъщност да даде своето съгласие за сключването на такъв меморандум за сътрудничество между ЕС и една такава организация, като тази Международна агенция ИКАО. Докладчикът вече каза всичко. Искам да добавя само е, положителната оценка на нашата група, групата АЛДЕ. Като ви дам три е, обикновени или прости аргумента. Голямата част от нормите на ИКАО вече са включени в правото на Европейския съюз. Така че ако искаме да станем международен партньор, който е конкурентоспособен в е, гражданското въздухоплаване, трябва да се движим в, да останем на същия път. Също така ние може да участваме формално в процеса на изготвяне на политиките на ИКАО. Тоест имаме една отлична възможност, която не бива да загубим. На второ място трябва да добавя нещо, което е много важно за нашата група и то е процедурните модалности или условия по този, това е един голям плюс да имаме един документ, който ясно да пояснява ролите на европейските институции по отношение на работата в ИКАО. И на трето място смятам за положително сключването на този меморандум и защото ще имаме възможност за по-голяма прозрачност и по отношение на бюджета и на методологията. Конкретните действия. Благодаря ви. Благодаря. А, сега госпожа Фостер. Благодаря, господин председател. Благодаря за подробните обяснения. Подкрепяме това, което казахте. ИКАО е една много солидна организация. Просто трябва офици... да, официално да уредим съществуващото състояние на нещата мисля, че е съвсем логично, ще бъде там, където е възможно да има стандартизиране и е, известна хармонизация. А, а, но също така, мисля, че ясно е, че а, не е необходимо парламентът да, е, да участва 190 страни и 190 парламента. Не, не може да се работи така общо взето имаме доверие в процеса. Знам, че не е лесен този процес. Има редица трудности. Но сега ще можем да създадем и така по-формално, официално уредени отношения, тъй като става дума за един много голям международен отрасъл. Благодаря, госпожа Тикал. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Искам да ви поставя следният въпрос. Благодаря. Искам, за да се улесни включването на авиацията в системата за търговия с емисии. That, probably... преди да да дам думата на комисията. не сме обсъдили още въпроса за околната среда. А, обаче, когато а, стане дума за този въпрос, ние ще имаме ли, можем ли да участваме? Ако и няма някой може да ни отговори на този въпрос за ЕТС, много ще радвам. Искам да, да се извиня, а, че не ви а, не ви дадох думата на края на предишния дебат, но ако искате да кажете нещо за него, сте добре дошъл. Uh, contributed this little debate. The, the first... Първото, което искам да кажа е, че докладчикът така много добре формулира главните цели на меморандума за сътрудничество между Европейския съюз и ИКАО. Той ще укрепи и улесни нашето сътрудничество е, той е, е много е, важен за сътрудничество с една организация на ООН, е такава като ИКАО. Сега, да кажа нещо във връзка с схемата за търговия с емисии, за които стана дума. Знаем колко е трудно да обединим нашите партньори в света, че това законодателство е наистина смислено и полезно но е, схемата за търговия с емисии не за първ път е, създава проблеми в отношенията е, на ИКАО спрямо новите законодателни изисквания. И, и това, което се изисква според Чикагската конвенция. Преди 10 години възникнаха проблеми е, и тогава нещата бяха много подобни на онова, което сега виждаме при е, схемите за търговия с емисиите. Целта на законодателството беше да се защити околната среда е, и въпросите бяха обсъждани на многостранна и двустранна основа. И в крайна сметка трябваше да трябваше да се съгласим, е, че а, е, а, е, трябваше да се внесат промени в законодателството, за да се избегнат международни спорове. Ясно е, че ни е необходима система, която ни дава възможност да влияем по-ефективно върху работата на ИКАО, когато става дума за разработване на, на законодателство и то за многостранни разговори за ново законодателство. Една от целите на този меморандум за сътрудничество е именно да се създаде система, която ще даде възможност Европейският съюз да участва в тази работа, която върши ИКАО. Искам да подчертая особено, че някои от нашите партньори в света вече предоставят е, е, експерти на ИКАО, които да помогнат на работата на секретарята на ИКАО. Европейския съюз като цяло все още не участва така активно в тази работа, въпреки, въпреки обхвата на своето законодателство. Този нов меморандум за сътрудничество ще реши този проблем – тъй като ние до сега не сме играли водеща роля в тези разговори. Ние сме за система, която предполага по-малко дублиране на дейностите. Знаем, че е, ИКАО извършва много важна работа по одитиране на сигурността и за нас изпълнението на изискванията, които от нас сигурността, са особено важно. Е, бихме искали да сближим двете системи, за да няма дублиране. Също така необходимо е да се споделя информация между е, двете организации, така че от името на комисията трябва да кажа, че категорично подкрепяме проектът е, за подписване на подобен меморандум. ще ви информираме за това как върви работата и как се изпълнява този меморандум за сътрудничество. И преди и след срещите на съвместните комисии. Ще предоставяме информация за резултатите. Благодаря. 21 октомври е срокът за внасяне на изменения, така че не може да се предлагат изменения към самото споразумение, на, нашата ще гостуваме в комисия на 22 ноември, на, през януари 2012 година ще влезе в пленарна зала. А сега бялата книга за бъдещето на транспорта и разбира се, господин Грош има думата. Благодаря ви. Преди всичко искам да благодаря на всички колеги, които проявиха огромен интерес към темата, внесаха много изменения. Не сме още постигнали рекорд от тази сутрин, но го наближаваме. А, трябва ми малко време, за да изготвя компромисни изменения, обединявайки редица от предложените изменения. Когато има прекалено дълъг списък с изисквания, понякога ефекта е контрапродуктивен. Хубаво е да се обединят повечето изменения. Ще продължа да работя по тях с докладчиците в сянка от различните политически групи, които с измененията си обогатиха текста. Вече започнахме подготвителната работа. Редица изменения са чисто семантични, просто поясняват текста. Аз предлагам да разгледам един по-кратък период от 2011 до 2020 година, за да може да бъде максимално конкретни и точни и целите да са пределно ясни, защото от опита в миналото знаем, че когато ставаше въпрос за бели, бяла книга, много често ни опрекваха, че нещата са прекалено теоретични, всичко потъва в паяжи, не се изпълнява на практика. И за това тук трябва да потърсим повече конкретика по отношение на Е, енергията. Искам да уточня пред някои колеги, че в градските зони трябва да положим усилия, хората да не, не се задушават в градовете, да, да се е, гарантира по-чиста околна среда. Е, разбира се, електроенергията не, не дава решение на всичко. Съмнявам се, че в някои области е точно електроенергията, електричеството ще бъде ключа или решението. Трябва да сме реалисти от техническа гледна точка. А, всички а, имаме за сега някакви навици, но трябва да а, се съобразяваме с това, че преследваме различни цели. Мисля, че компромисните изменения ще ни помогнат да намерим решение. Например, за крайните региони в Европа или за изолираните градове. Мисля, че ще намерим решение с едно компромисно изменение. Въпросът с периодите на почивка плаши някой. Това е като котията на Пандора. Всички се страхуват. В 27-те държави членки има 27 различни системи за това е много важно да наблегнем върху транспонирането на европейското законодателство в държавите членки. Може да призовем съвета, да припомним, че има срокове, които трябва да се спазват, че всичко трябва да се транспонира в определени срокове. По отношение на времето за почивка трябва да се помисли за малките предприятия. Отварянето на пазарите не трябва да наруши социалните условия. Не трябва мерките, като взимаме, да нарушават вече постигнатото в социалната област. Същото т.е. трябва да избягваме всячески е, риска от социален дъмпинг. По отношение на трансевропейските пътни мрежи, още през 2010 година беше направена една сериозна декларация. В текста е залегнала част от тази декларация и възоснова на нея тук в парламента ни определихме целите, които преследваме. И да, знаем много добре какво очакваме от трансевропейските пътни мрежи.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 В момента Комитета на регионите също подготвя някои изменения, защото има известни страхове, че това може да се отрази на мобилността. По отношение на пристанищата не Е, още от 2009 година обсъждаме този въпрос и комисията трябваше да изготви становище. И е, ми се ще да подновим дискусиите с комисията, за да не бъдем подменени в дискусията от друго действащо лице. Много е важно да уредим пристанищите, услуги и трябва всички евродепутати или повече от тях да вземат отношение. Надявам се, че ще имаме конструктивни разговори с докладчиците в сянка, че ще намерим компромиси за измененията, за да намалим този огромен брой изменения, без да жертваме съдържанието. Благодаря на докладчика. Сега започваме дългия списък на изказващите. Първо госпожа Санялова от социалистите. Благодаря ви. Предполагам, че и други колеги ще се спрат на измененията. Няма да навлизам в подробности. Всички сме съгласни, че трябва да се завърши европей... единното европейско транспортно пространство, дори и да е сложно. И именно за това целите, залегнали в Бялата книга, допълнени от колегата Грош, изискват едно добро познаване на сегашната ситуация и един средносрочен, една средносрочна и дългосрочна визия по отношение на ефикасността, сигурността, безопасността и условията на работещите в отрасъла. Мисля, че докладчиците в Сянка допринасят много за, с измененията си. Трябва комисията да предостави един подробен анализ на инфраструктурата, на пътните мрежи, на качеството на услугите, услугите за да се знае как стоят нещата с безопасността по пътищата. Над 70% от злополуките от пътната транспортните происшествия се случват в градовете, в селата и трябва при финансирането на пътищата да се мисли за безопасността. Трябва да се е, предвиди един прак – е, е, една указателна граница, която да преследваме като цел, което е означено в Бялата книга. трябва за, трябва различен подход за късите и дългите разстояния. На, трябва системен подход за дългите разстояния. Освен това, трябва да насочим усилията си върху устойчивият пазар на труда, правата на трудещите се. Трябва да се представи една оценка на въздействието върху пазара на труда. Това изследване трябва да отчете промените, които ще настъпят от сега до 2020 година, потребностите от преквалификация. Всичко това е много важно в редица изменения се подчертават различните аспекти на градската мобилност. Трябва да подкрепим градския транспорт, който да стане е, още по-достъпен като график и като цена, да, по, да увеличим привлекателността на моторните превозни средства трябва да си поставим амбициозни цели. Можем да предложим на съвета една консолидирана позиция на Европейския парламент с цели, които да ни позволят да, да се движим напред и които да бъдат подкрепени с огромно мнозинство. Така че нека да не се задълбаваме в е, пристанищните услуги, да не създаваме излишни препятствия, излишни пречки. А по отношение на директивата за работното време, има някои ключови елементи, свързани с безопасността на пътното движение. Трябва да отчетем постиженията на тази, от прилагането на тази директива в държава, държавите членки. Имам някои въпроси по отношение на изменените. В доклада сте променили датата за създаване на един европейско небе 2013 вместо 2015. За хартата за правата на пътниците сте отбелязали края 2012 вместо 2013. На, е, кое ви кара да сте по-оптимистичен? Благодаря ви и се, е, е, ще, съм, ще се радвам на бъдещето ни сътрудничество. Благодаря. Господин Грош винаги е голям оптимист. Сега госпожа Майлс за либералите. Благодаря, господин председател. Наистина, смятам като че ли това са а, само пожелания, които никога няма да станат реалност, но белата книга не е законодателно предложение, това е нещо като библият на транспортният отрасъл. Какво искаме да стане с този отрасъл в бъдеще? И очевидно, че Бялата книга се отнася до различни части на сектора транспорт. Внесли сме изменения в рамките на 313 изменения, които са внесени до сега, една част от тях са наши, ние се интересуваме от проблема на тази бяла книга, много от измененията, а, които не, не нашите обязателно, но измененията внесени от други групи, се отнасят до финансирането на транспортната инфраструктура и общо взето финансите. Каква роля ще играе финансирането за бъдещето на транспорта? Така че очаквам а, а, преговорите с докладчика, за да стигнем до компромисни решения. Може да има някаква промена в процентите на, между това, което е, се предвижда за морския транспорт, което се предвижда за железопътния транспорт. Е, но и същото се отнася до предложенията за по-зелен транспорт. Но какво значи това? Дали на съответните проценти ще отговаря съответното финансиране? Трябва да видим какво ще решим, защото общо процентите, разбира се, не могат да надминават 100. Ще трябва да се опитаме да поискаме увеличение на годишния бюджет, но това няма да бъде а, лесно. Ще видим какво ще бъде финансирането на мрежите ТНТ. Знаем, че всички тези видове транспорт а, са нужни. Говориме за многомодалност, а, преминаване от един вид транспорт към друг, използването им съвместно а, говорим за европейските транспортни коридори и дали ще имаме средства за всичко това. Малко се очудих, че не са внесени повече изменения по отношение на процентните съотношения на различните видове транспорт. А също така и процента как, как трябва да намалим на емисиите на въглероден диоксид. но надявам се да се споразумеем по време на преговорите. Сега, от гледна точка на АЛДЕ, ще кажа, че много от нас живеят в крайбрежни райони, така че морският транспорт е доста важен за нас. Трябва да видим какво може да се направи в тази област. Мнозина, включително и членове на ОДЕ, смятат, че не ни е необходим трети пакет, защото това може само да влуши нещата. Трябва да видим какъв компромис може да постигнем, така може да вървим сигурно по-лесно напред. Колкото до авиацията, особено сме загрижени за хората с увреждания и техният достъп до въздушен транспорт. За нас това винаги е било ключов въпрос. Хората с увреждания трябва да имат достатъчно добре осигурен достъп Е, сега е, виждаме, че датите и сроковете са по-амбициозни в предлагане документ, отколкото те бяха първоначално. Интересно е да видим дали ще може да постигнем споразумение по тези дати, като се все пак е, бъдем реалисти. Господин Братбон. Благодаря, господин председател. От името на Екаре. Както може би си спомняте, о, о, отначало, когато говорих за Бялата книга, казах, че тя отчасти е добра, отчасти е не. Във всички случаи това не е законодателен документ и слава Богу, че е така. В измененията, които съм внесъл, съм се опитал да направя следното – Опитал съм се да предложа заличаването на някои не особено реалистични предложения. Знам, че това е деликатен въпрос. Необходима ни е бяла книга, която а, си поставя практически постижими цели, а не някакви мечти за бъдещето. Напълно съм съгласен че трябва да се ограничим в по-краткосрочен план, защото колкото по-далеч се простираме в бъдещето, толкова по- нереалистични стават целите, които формулираме. Значи бих искал да се ограничим в предложения, които са осъществими. И още няколко неща, господин председател. Става дума за предложенията, да кажем, такива като за градския транспорт, където става дума за правомощия, ако не за правомощия, то е за принципа на субсидиарност. Тези въпроси а, трябва да се решават на, ако не било на национално, било на местно равнище. Така че, според мен, на, на европейско равнище едва ли трябва да се намесваме в тези проблеми. Съгласен съм с господин Грош за това, че са ни необходими по-ясни цели, които да бъдат заложени в парламентарния доклад по този въпрос. Защото ако искаме да имаме някаква основа за работа, било законодателна работа, било за обмен на положителен опит, трябва да съгласим по нещо, което е постижимо. И накрая нещо практически, практически важно според мен. По отношение на ТНТ мрежите, както и, и други споменаха, целите ни трябва да бъдат малко по-ограничени. Не само защото в момента не достигат средства, не можем да, няма да можем да намерим средства за тези грандиозни проекти. Трябва е, да видим какво можем да постигнем, какво а, можем, така да се каже, бързо да а, постигнем, а, като облегчим движението в най-тесните места. Е, значи с ограничените ресурси, които разполагаме, трябва да видим какво може да направим. Примерно пилотните проекти за осигуряване на паркинги за тирове, нещо, което беше направено в Великобритания и което в рамките на програмата ТЕНС за ТЕН мрежите също може да бъде направено. И накрая, господин председател, с измененията, които съм внесъл, се опитвам а, да предложа а, конкретни цели, а не а, така много хубави, но неизпълними а, мечти за бъдещето. Благодаря ви. Искам да благодаря на докладчика. Разбира се, Бялата книга има съществено значение, защото ако не променим състоянието с мобилността, няма да направим нищо в областта на борбата с измененията в климата и няма да помогнем на нашите деца и внуци. Транспорта е много скъп и мисля, че това е проблем на политическа воля. Точно тук трябва да се намесим. Общите условия в Европа са лоши, вървят в лоша посока и трябва нещата да се променят. Важно е, че Матю споменава градските зони, защото от тях идва една трета от емисиите въглероден диоксид увеличението от, 80, е, от 90-та година е, е значително. Транспорта причинява 70% от вредните за околната среда емисии в Европа това е от една страна катастрофа, от друга страна е шанс, защото трябва да се е, е, у, види от кой, кой, къде точно е източника на вредните емисии. В Мюнхен кмета още преш... обяви, че колите убиват градовете. Още през 71 година, 40 години по-късно, някои хора все още не са си дали сметка какво означава това. А трябва да променим характера на мобилността. Не трябва непрекъснато да се набляга само на мобилността, трябва да се мисли за екологична а, мобилност, трябва структурата на градовете да бъде променена. А, и е, тук е много важно да а, се обърнем към финансирането. 60% от финансирането отива към пътния транспорт и по-малко в железопътния. Инвестициите вървят в грешна посока. Трябва да обърнем това, ако искаме да променим нещата. И второ, да не забравяме целите за намаляване на емисиите, които сме си поставили. Като цяло транспорта трябва да намали емисиите с 30% и то при възможност в колкото може по-скоро. А ако през следващите няколко години не постигнем целите си, няма да ги постигнем и дългосрочно. 30% е крайната цел. дали обаче държавите членки ще я постигнат, това е друг въпрос трябва да помислим и за потребителите на транспорт. Трябва един общ подход, който да обхване всички отрасли. Говореше се и за социалния дъмпинг. Трябва да има браншови заплати, в които да се уеднаквят в държавите членки, за да не се практикува социален дъмпинг дъмпинг. В някои държави вече има законови разпоредби, но защо комисията не следи как се прилага това законодателство? Особено по отношение на железопътния транспорт. има разпоредби, които съществуват, но комисията трябва да бди за тяхното спазване. За електрическия транспорт, това изиска, той съществува от 100 години. Трамвай, метро, Днес има а, редица проблеми, като замърсяването на околната среда, потребността да бъдат намалени цените, да бъдат увеличени инвестициите в транспорта. А, трябва да си определим точни цели. Германия бе решено да се намалят с 25% разрешените а, емисии. Електрическите автомобили не са панацея, няма да решат всички проблеми. Имахме някои отрицателни е, опити. И трябва да се консултираме и с инженери. Thank you. That's the shadows done now and we got speak. След като минаха докладчиците в сянка, сега останалите оратори. Господин Дегран Дес Паскуал. Sí, presidente, muchas gracias. Creo que no, que no estamos en el caso de Glos. Uh, не обсъждаме е, въздействието или резултатите от бялата книга. Това е изброяване на добри намерения е, и мисля, че в момента можем да си спестим е, коментарите по е, Бялата книга. Докладчиците имат един много премерен подход и им предстои огромна че Те могат да разчитат на нашата помощ, за да може да бъдат а, намерени компромисни е, изменения, да се намерят а, нюансите, защото има над 400 изменения и това ще бъде доста трудно. Искам да коментирам съдържанието на измененията в най-общи линии. В някои страни доминира път, сухопътния транспорт, просто защото а, няма друг избор. Тук става въпрос а, за целта да се обединят националните мрежи, да се създаде една трансевропейска пътна мрежа. Ние не можем да либерализираме железопътния транспорт, ако не гарантираме взаимна връзка и на националните пътни мрежи. защото трябва да гарантираме свободната конкуренция. Иначе всичките тези външни разходи ще бъдат трудно освоими и всичко ще остане една утопия, няма да може да бъде осъществено. Смятам, че всички трябва да се е, мисли също така за безопасността по пътищата, за безопасността на въздушното движение. Всички искаме да постигнем консенсус. Сега по отношение на измененията внесени от колегите, в някои се набляга на прехвърлянето на движението от един вид транспорт към друг. Е, задължително прилагане на винетките във всички държави членки. Е, аз смятам, че не трябва да се фаворизират проекти, които нарушават доброто функциониране на пазар във всяка една държава членка. Защото това ще противоречи всъщност на всичко, което сме правили до тук в нашата комисия. Трябва да сме здравомислещи. Да обединим усилията си, да помогнем на докладчика, резултатите от доклада да са положителни, за да може всичко, което желаем за добро като за, за европейския спорта, да бъде постигнато. Yeah. Господин Елкадрауи, благодаря ви. Не мога да обсъждам всички предложени изменения. Надявам се на докладчета да положи усилия да намери компромиси, за да можем да изпратим ясно послание към комисията. Има едно двойно предизвикателство. От една страна трябва да постигнем интегрирана европейска транспортна система, необходими са и финансови средства, за да се постигне целта. Трябва да се постигне взаимна свързаност, взаимовързаност на транспорта. Тук говорим не само за железопътния, но и за въздушния транспорт, за технологичните обновления, които позволяват той да се развива. Това е изключително важно, но не по-малко важно за нас е отварянето на пазарите, либерализацията им. Да спазва равните условия за всички, равните социални условия. За това трябва да попитаме комисията дали в един краткосрочен, краткосрочен план не трябва много внимателно да следи какво става, защото нещата са сложни и не е ли е, добре комисията да, да изготви един подробен доклад в тази насока по отношение на спазването на равни условия. Освен това трябва да избегнем риска да тъпчем на едно и също място. Е, ако не променим начина по който гледаме на нещата, подходите си, няма да постигнем нищо, защото мерките са много трудни, външните раз, разходи са част от решението, но само част. И целите да се постигне сериозна промяна в транспорта на дълги разстояния са по-трудно постижими, но за къс, кратките разстояния можем наистина да подобрим ефективността. И много често и морският транспорт може да бъде решение. Така че нека само да не заявяваме какво искаме да правим, а, а да правим това, което заявяваме, че искаме. Верно е, че държавите членки, а и други участници е, на пазара понякога се съпротивляват. Например, е, градската мобилност. От три години сме създали план за действие в тази насока. Комисията го предложи. Имаше обещания за обмен на добри идеи и всички градове още трябваше да участват, но тук не съм видял някакъв, кой знае какъв резултат. Някои неща напредват по-бавно от други. Това е факт. И мисля, че още много може да се постигне, но при всяко положение ние ще ви помогнем в, в, в намирането на компромисни изменения. Госпожа Билбао. Благодаря ви. Искам да благодаря на докладчика за положените усилия. Сигурно. Сигурна съм, че ще постигнем един балансиран документ. Напълно съм съгласна с координаторката госпожа Веснер. Внесените изменения, поне тези, които аз внесах, целят преди всичко да се създаде един истински европейски проект. Това може да ви звучи очевидно. Тоест, премахването на всички препятствия пред различните видове транспорт, подобряване на достъпа до транспорт на всички територии и едно сближаване на различните региони, което все още липсва в Европа, както и засилване на конкурен... конкурентоспособността. Позовавам се на, между другото, на недостатъчния капацитет. Комисията прояви е, чуваемост към тези въпроси, но мисля, че трябва всички поети до тук инициативи да бъдат обединени. Тук е ролята на парламента. Трябва да не забравяме и правата на пътниците, на хората с увреждания, да се предлагат новаторски проекти за създаване и управление на работните места и за гарантиране на по-добра квалификация на хората с увреждания. В различните отрасли има много възможности да се назначават хора с увреждания. И именно затова нашата комисия трябва да внесе своя принос тази насока. Освен това споменавам и еврооблигациите като начин за финансиране на изграждането на инфраструктура. Мисля, че президента Барозо на последното пленарно заседание обяви точно това. Подобряване на управлението и на регионално равнище също е много важно. Регионите имат компетенции на правомощия в този отрасъл. И не трябва да ги забравяме. Мисля, че ще направим един добър документ. Освен това, не трябва да забравяме, че е необходимо много пластово управление. Както каза докладчика, не трябва да забравяме и крайно отдалечените региони. В а, изменението, които предлагам, аз настоявам да се преразгледат правилата за почивка в пътния транспорт, защото в този е, период на криза трябва да сме изключително гъвкави и трябва да отчитаме конюнктурата. Аз съм за преразглеждане и за цялостно обновление на транспортния отрасъл, за да бъде съобразен с целите от стратегията до 2020 година, за да можем да постигнем по-голяма ефективност и устойчивост. Необходими са специални разпоредби, за развлекателните превозни средства. Там няма, липсват такива. И отдавна се настоява да обмислим е, тези, този вид транспорт по отношение на сините колани, морските пътища, също трябва да вземем важни решения, защото това е стратегически вид транспорт. Важни са и иновациите, които ще ни помогнат да излезем от кризата. Ще ни позволя да намалим вредните емисии, да защитим околната среда, да постигнем енергийна ефективност. Има огромен брой изменения, включително и, и, има и предложения за борба срещу пиратството, за подобрение на градския транспорт в Европа, на трамвайния транспорт. Във всички европейски градове, между другото, се увеличава а, трамвайния транспорт. В заключение ще кажа, че трябва да дадем нов тласък на трансевропейските пътни мрежи, да имаме една ясна визия. за да засилим териториалното сближаване и конкурентоспособността. Äh, Благодаря. Не искам да повтарям вече казаното но така или иначе има няколко въпроса, които искам да засегна. Що се отнася до условията на труд, с право колегата е подчертал точно тези условия. Ние не поставяме под въпрос тези условия. Напротив, подчертаваме ги и това е много важно. Става въпрос до известна степен и за имидж. И обучението, и продължаващото обучение играят много важна роля тук. Имаме недостиг на подходящи кадри, което би могло да бъде поправено с едно по-добро и по-подходящо обучение. Сега искам да говоря за трансграничните проблеми. Не говоря само за пътния транспорт, нито пък само за упростяване на проверките и инспекциите, говоря за възможност да установим къде нещата се затлачват и къде биха могли да бъдат по-упростени, за да потекат по-спокойно. Смятам, че енергийната ефективност също е изключително важна. Трябва да намалим енергоемкостта и това е изключително важно. Ако имаме по-добра енергийна ефективност, можем да подобрим и съществуващия транспорт. Трябва да мислим и за железопътния транспорт, а не само за пътния. Много често при железопътния транспорт има проблеми, свързани с дължината на влаковете и с други въпроси, които пречат на напредъка. Също така трябва да се опитаме да подобрим местата, където шофьорите почиват. Този въпрос е, не е свързан само с условията на труд, той е свързан и с безопасността по пътищата. Ежедневно се сблъскваме с камиони, чието шофьори трябва да спрат на самия път, за да могат да си починат. Това не бива да е така. Госпожа Тикал. Един те е врал са фалистично. Госпожа Тикал, благодаря. Искам да поздравя господин Грош той се радва на нашата подкрепа. Надявам се, че компромисните изменения ще са удачни. Искам да поздравя и комисията за публикуването на Бялата книга, която е много пълна, изброява голям брой мерки и изразява един твърд ангажимент от страна на комисията в областта на законодателството за следващия период. Аз внесах няколко изменения за а, развитие на инфраструктурата в новите държави членки, което трябва да се отчете в следващата многогодишна финансова рамка, така че до 2020 година инфраструктурата на новите държави членки да настигне тази в освен това, искам до 2025 година броят на паркинг места за камиони да се увеличи с 50%. Всяка държава членка имаше цели до 2010 година, които трябва да се удвоят. В железопътния транспорт също настоявам за подобряване на съществуващата инфраструктура и за създаване на високоскоростни влакове, които да свържат всички градове в Европа. Освен това, искам продължаване на програмата на ЯД и възприемането на интегрирана европейска политика за плаването във вътрешните води, както и интегрирана политика за речния транспорт и връзката му с другите видове транспорт и вътрешните плавателни пътища. Настоявам също така за развитие и насърчаване на инфра... създаването на инфраструктура за електрическия а, транспорт. Предлагам комисията на всеки 5 години да представя доклад за мерките, които е предложила за прилагане на предложението Бялата книга. Мисля, че това трябва да става на всеки 5 години, за да покажем, че наистина предприемаме действие. Господин Тремоса. Благодаря. Благодаря. А, обещавам да говоря само една минута. Преди всичко искам да благодаря на докладчика за добрата работа и ще спомена три въпроса. Внесъл съм 13 изменения. Първо говорихме за, за логистиката. Но а, това не е просто един а, отрасъл. А, или един сектор, който а, не. А, той е много важен. Значи, организацията на материално-техническото обезпечение, което фактически е този сектор, е много важна. А, значи, за да осигуриме а, а, доходността а, на този а, о, сектор, а, трябва да вземем тези мерки. Второто за интернализирането на външните разходи. Това трябва да въжи за всички видове транспорт, и е пътнически и товарен. Поред мен това е особено важно и накрая. Съгласен съм всичко, което се каза за ТНТ мрежите. Комисията трябва да се противопостави на натиска на някои страни членки. И е, проектите, които осигуряват европейска добавена стойност, трябва да бъдат задължителни страните членки. И накрая идеята да има независими и по-силни национални регулиращи органи. А също така и искането комисията създаде европейски е, регуляторен орган – Надявам се, че ще може да постигнем компромис по повечето въпроси. Благодаря, господин Комуцакос. Има думата. Благодаря, господин председател. И аз поздравявам докладчика за добрата работа. И съм сигурен, че с конструктивен подход и сътрудничество ще стигнем един добър, а, един добър доклад който ще постави главното отделение на резултатите. Това, което господин Брандаун спомена, е много важно. Необходим ни е реалистичен подход. Предлаг да трябва да предложим реалистични, конкретни практически ориентирани мерки. Ето това трябва да се постараем да направим в окончателната редакция на доклада. Като говоря за практически изпълними предложения, да, не трябва да забравяме, че в транспортния сектор регионалният подход трябва да бъде ограничен. Необходим ни е глобален подход. А, няма какво да правиме нови правила, когато има международни конвенции за повечето аспекти на транспорта. Това не трябва да забравяме това, когато обсъждаме доклади, свързани с корабоплаването, с морския транспорт. Намаляването на въглеродния диоксид не трябва да се забравя, че усилията в това отношение продължават. Имаме отлични примери в това отношение. Надявам се, че трябва да. че ще успеем да не предлагаме регионални стъпки, които могат да се окажат противопоказни. Колкото до уеднаквяване на професионалната подготовка в морския транспорт, трябва да кажа, че Всяко ново закон... европейско законодателство в тази област трябва да отчете съществуващите изисквания, примерно стандартите на Международната морска организация и други. А, съответните конвенции. И не би трябвало да се а, въвеждат ненужни а, допълнителни регионални изисквания. Сигурен съм, че ще постигнем разумни компромиси по всички тези въпроси. Благодаря, господин председател. Очаквам се търпение да работя заедно с колегите за постигане на един добър резултат. Господин такива. Благодаря ви, господин председател. Преди всичко искам да благодаря за работата на докладчика за документа, който ни е представил и който привнася важни елементи в дебата. Господин Паскуале заяви, че това ни кара да се сещаме за писмата, които се пращат на дядо Коледа. Ме, аз вярвам дядо Коледа и е, искам да направя едно предложение за подобряване, според мен, на това, което искаме тази година. Разбира се, че признавам, че става дума за единен, единно пространство, за единен пазар. Всичко това са цели, които са много важни за нас. В същото време обаче е много важно политиката по транспорта да взема предвид различните региони, различните трудности, които се срещат от съответните граждани в регионите. Аз живея в Банера, много отдалечен регион и пристанищата и летищата са изключително важни за нас, за да имаме по-голям достъп до региона. Те са основни също така и за вътрешния пазар, защото без летища и пристанища тези ултрапериферни региони няма да могат да участват в един истински вътрешен пазар. Затова се радвам, че иска да включи и тези теми и докладчика в своя доклад. И искам да подчертая два момента. На първо място, необходимо е да се създаде едно място, едно, една зона, която да дава възможност за добро развитие на морския транспорт, на морските маршрути, морските магистрали, които да дадат възможност за по-добра логистика, ще подобрят международната търговия. Също така би трябвало вече съществуващите програми, като Марко Поло, да бъдат разширени и удължени, в същото време да се създадат средства за поддържането на морските услуги. Правейки всичко това, бихме могли да преодолеем тази празнина, която според мен е очевидна. Нямаше, няма посочване на а, тези ултрапериферни региони. Това имам предвид. В предишни бели книги това се споменаваше. Няма нужда да изпращаме в забвение ултрапериферните региони, защото те са активен елемент от Европейския съюз. Благодаря ви, казва председателя. Um, благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на докладчика за отличната работа с всички предложени изменения и за работата, която му предстои. Аз също съм направил изменения, ще спомена само няколко от тях. Първо, за да може предложението на комисията да освои всички външни разходи, трябва да се каже, че трябва да се избягва двойното данъчно облагане. Транспортният сектор е много конкурентен, много динамичен, много важен в нашето общество и за това Всички тези, които вече са по схемата за търговия с емисии, не би трябвало да бъдат натоварвани с допълнителни данъчни тежести. Ние се опитваме да привличаме нови фирми, да направим така, че максимално да се отвори транспорта и във вътрешната част на страните и на континента, така че този принцип не бива да се забравя. Още нещо. Докладчикът предлага до 20% увеличаване на многомодалните платформи. Трябва обаче да се разчита не на броя на платформите, а на това работят ли добре те или не. И накрая предложил съм едно изменение към текста, който говори за това, че 10% от финансирането на ТНТ и всички проекти с педиция трябва да бъде заделено. Аз мисля, че трябва да е над 10%. Процес, те, те трябва да включват вътрешни, вътрешни водни басейни и пристанища на тях, както и такива по крайбрежието. Очаквам с нетърпение да работим активно и да постигнем съгласие. Благодаря. И аз ви благодаря за името на Европейската комисия, госпожа Еги. You, Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря и аз на докладчика за качеството на доклада и да поздравя всички членове на тази комисия за 413-те изменения. Един огромен брой изменения, които внимателно проучихме. Ясно се вижда големия интерес, както и различните идеи, които имате по тази тема. Европейската комисия смята, че докладът на господин Грош подкрепя общата визия и дългосрочните цели на Бялата книга. Също така смятаме, че нашите становища по транспортната политика а, са много сходни на вашите, което е изключително окоръжително, окоръжаващо за комисията. Независимо от това, обаче ще направя няколко коментара, може би ще се повторя, защото вече съм го казвала, но ще го кажа отново. Завършването на вътрешния пазар е изключително важно и това означава допълнително отваряне на пазара. Затова ние приветстваме упоменаването на вече споменати четвърти железопътен пакет до 2012 година, който ще се занимае с отворенето на националните пазари, разделението между менеджери и оператори на ЖП мрежи, както и авторизация на а, влаковете. Споменаха се сините колани, но а, това е много важна инициатива и тя според нас тя трябва да получи повече внимание в текста. Искам също така да кажа, че мерките е, за пристанищата също ще бъдат усъвършенствани. Смятам, че правилата за почивка и шофиране не трябва да бъдат ревизирани. Напротив, трябва да има по-ефикасно е, прилагане и тълкуване на тези правила в държавите членки. Казвали сме го и преди. Европейската комисия е идентифицирала в бялата си книга различни цели за 2300 и 2050 година. Е, заложени са други цели за 2020 година в контекста на пакета за климата и енергетиката. Те са резултат от една оценка на въздействието и а, е, различни сценарии, които са проучвани. Всяко едно споменаване на доклада на тези цели е, се приветства от наша страна, но трябва да причая, че залагането на други цели, нови цели, може да доведе до непоследователност или пък да залага, заложи цели, които са прекалено оптимистични и много трудно постижими. Девет години остава до 2020 година. Периодът е доста кратък, що се отнася до транспортната политика има много цели, които трудно могат да бъдат постигнати до тогава. Що се отнася до ревизията на ТНТ, знаете, че на 19 октомври ще приемем указанията за тези мрежи, за подбора и финансирането на отделните проекти. И слушах внимателно казаното от вас днес и мисля, че получихме подкрепа за нашия проект, но разбира се, ще се радваме на още по-голяма подкрепа по отношение на елементите на тази проекти и фокусирането върху местата, които създават проблеми, по-голяма природна стойност, принципа на използването или лишаването от права и така нататък. Вместо да се е, залагат единствено и само трудностите, изброени като 25 на брой. Имаш някои изменения, които положително показват колко са важни научните изследвания и технологиите за постигане на нашите цели. Е, освояването на външните разходи и премахването на данъчните изкривявания бих играли много важна роля и трябва да вземат по-важно място във вашия доклад, господин Гролш. И накрая. Промената в модалностите е, или многомодалността има различни заложени разстояния, по които това трябва да се прави, например до 300 км, да се предпочита не пътния транспорт, а не железопътния. Това не е задължителна цел, но това е един опит на Европейската комисия да отговори на искането на Европейския парламент и ясно измерими цели да заложи, които да водят към постигането на основните жалони. И накрая искам да благодаря от името на Европейската комисия за тези 413 изменения. Колегите тук не ме подкрепят, може би, но трябва да цитирам петте ми любими. Това е нещо като конкурс за красота. 84, 91, 110, 121 и 205. Надявам се да не ги пропуснете тези изменения, те са ми любими. Очакваме с нетърпение да чуем окончателния ви доклад и както винаги сме на ваше разположение, що се отнася до които и да е изменения и работата ви. Благодаря. Благодаря. Господин Грош. Благодаря. И искам да благодаря на всички колеги за приноса. Няма да отговарям на всеки един по-отделно, но отчетах всичко, което ми беше казано. Не се притеснявайте, мисля, че можем да се откажем от някои елементи, други да приемем, за да намерим верния, точния балан, баланс между натиска, на който сме подложени и целите, които преследваме, за да може наистина да постигнем резултат по най-ефикасен начин. Трябва да се намери, както казах, точния баланс. Е, <coughs> искам да уверя комисията, че сме съгласни с основните цели, които тя определя. Какво ще стане през следващите 10 години? Трябва добре да помислим върху това. И за следващия период, но трябва да сме, да сме реалисти. Благодаря на всички. Убеден съм, че ще постигнем отлични компромиси, за да подобрим качеството на текста. Благодаря ви. Графикът е. Гласуваме на 27 ноември в комисия, а в пленарна зата на 20 декември тази година. А сега следващата точка. Това е относно данъчното облагане на енергийните продукти в електроенергията. Госпожо Уилс, имате думата. Уважаеми колеги, подкрепям предложението на комисията. Общия подход позволява да се третират по равен начин всички енергийни източници и да има един неутрален технически подход и стимули за поощряване на най-малко замърсяващите енергийни източници, които произвеждат най-малко емисии въглероден диоксид. Има три стимула чрез облагане по отношение на емисиите въглероден диоксид, спестяването на енергия и преминаването към по-екологични горива. Забраната за облагане на въздушния и морския транспорт се запазва без оправдани, без основание. Повечето държави членки през 2003 година, възоснова на приятата тогава директива, се задължиха да премахнат тази забрана за облагане колкото може по-бързо – И правото на емисии във въздухоплаването по никакъв начин не оправдава тази забрана. Държавите членки трябва да имат право да решават дали искат да прилагат данък или не към въздухоплаването. Така ще се спази принципа на субсидиарност. Ако някои държави членки въведат система за облагане на самолетните билети. Това ще им позволи да а, а, хармонизират с други подобни държави правилата, за да спазват а, лоялната конкуренция. Кметът Чигаго не предвижда никакви ограничения по отношение на облагането на въздухоплаване. Само за а, а, горивото, което, с което вече е зареден самолета. Международната морска организация също би желала една глобална система за интернализиране на външните разходи. За това, ако искаме да подобрим нещата по отношение на различните видове транспорт, трябва да започнем от някъде. Тук не става въпрос за някаква революция, но мисля, че това, са, това е правилната посока, за да се постигне устойчива транспортна система. Има предложение за освобождаване от данък на някои видове морски и речен транспорт. Трябва обаче да се уточни кога и как точно. Чакам срещата утре в 18.30, на която аз се надявам да продължим дебата по темата. Благодаря. Grazie. Eh, credo per essere buoni esprimere che devo esprimere delle perplessità su, questo, su questa direttiva. Важно е. искам преди всичко да благодаря Искам да споделя някои мнения. Съгласен съм с предложението на комисията. Предложението за директива всъщност цели да се е, ребалансира пазара. Тази директива предвижда обаче невероятно увеличение на акцизите върху газовото гориво, метана – и от 2013 до 2018 година, т.е. едно увеличение от 400% на таксите върху газ. Предвижат, предвижат ли се дерогации? Мисля, че не и това ще постави в изключително тежко положение производството на газ. И мисля, че ще бъде огромна грешка по такъв начин да ги да затрудняваме. Освен това, предвижда ли се привилегировано третиране на дизеловото гориво в пътния транспорт? До сега инвестирахме много, нямаше альтернатива за дизела, евровинетките. Ще си бъдем? Da soli come europei una Същото се отнася и до промишлената политика. Смятам, че дизелът представлява един сектор, в който европейската индустрия може да се представя много добре на едно световно ниво. Така че тази технология може би е един въпрос за ръст, една възможност за ръст и отваряне към нови пазари. Освен това смятам, че нивото на данъчно облагане върху настоящ... предложено в настоящата директива всъщност ще доведе до изчезването на определени изго... горивни вещества с нисък есп ниско въздействие. Например, метана и други такива а, бяха едно разнообразяване на доставките в транспортния сектор. Смятам, че това ще бъде оценено, преоценено отново и разгледано отново, за да не се случи такова нещо. Благодаря, господин Дебака. Аз съм докладчик в Сенка, не само тук, но също и в комисията ЕКОМ, по същата директива. но сега ще се спра главно на транспортните аспекти на директивата. Комисията е права да се опитва да поощри устойчивото развитие на транспорта и устойчивото използване на горивата, като постигне по-голямо еднакляване в европейски мащаб. Така че да нямаме вече десетки различни режими в различните страни членки. Необходимо също така да се посочи, че пред целта на предложението е не толкова да се увеличат приходите от данъци, колкото Европа да даде пример в това отношение. Но все пак комисията предвижда редица изключения. Ако искаме всички да бъдат равнопоставени, а, трябва за всички да въжат едни и същи правила. Не трябва да има а, такъв голям брой изключения. В крайна сметка всички горива трябва да бъдат а, третирани по един и същи начин. И още нещо във връзка с биогоривата. Мисля, че Европейската комисия трябва да помисли как биогоривата, е, за които са освободени от данък, ще бъдат третирани в бъдеще. Първо, е, в името на равнопоставеността, различните технологии трябва да бъдат третирани по един и същи начин. И ако искаме да поощрим технологиите, трябва да ги поставим при еднакви данъчни условия. Надявам се, че ще можем да обсъдим тези въпроси и да излезем с още по-добри предложения. Господин Канов, мисля, че всичко това показва колко сериозно комисията и съвета се отнасят към нашите цели по отношение на измененията в климата? Емисиите в въздуха от въздушния транспорт са много по-опасни, отколкото емисиите на повърхността на Земята и затова 30 милиона са отделени за тази цел. Представете си, ако имахме 30 милиона за железопътния транспорт, тогава всички европейски столици биха били свързани с чудесни железопътни връзки. Но няма такова нещо. Движим се в погрешна посока. Чуваме за 400% увеличаване на данъците. Това значи 400% увеличаване на субсидията, която данъкоплатеца плаща всяка година а и тези пари се хвърлят не там, където трябва. Изгорелите продукти от морския транспорт се изхвърлят в морето морето, наместо да бъдат съхранявани някъде. Но там не се плащат данъци. Откъде на къде се възприема подобен подход? Вижте е, е, транспорта. Транспортират се е, примерно повдигателни устройства от Скандинавия за Северна Африка и обратно. Това е абсолютно налудничава практика. Всичко това трябва да се промени. Иначе ще загубим работни места. защо не използваме е, железопътната, железопътния транспорт, който е много по- благоприятен по отношение на околната среда. Или пък е, не използваме не по-тежки от 12 тонни тирове. Говорим за намаляване на въглеродните емисии с 15-20%, никога няма да го успеем да го направим. Субсидиарност, принципа на субсидиарност е особено важен. Ако не се придържаме към него, няма да постигнем нищо. Искаме, освобождаваме от данък горивото, което се намира в самолета, но всеки самолет е заредил гориво някъде в Европа. Там трябва то да бъде е, обложено с данък. И именно това е тук най-важният въпрос. Именно тук Европейският е, парламент, комисията, ще проличи каква е позицията на парламента, комисията и съвета. Ние продължаваме да плащаме, ни плащаме за не за това, е, за което трябва, защото бъдещите поколения ще ни критикуват по този въпрос. Sí, gracias, señor presidente. Благодаря, господин председател. Докладчика Сянка каза, че директивата не ни се нрави особено. Аз ще го подкрепя. И ще се опитам да се съсредоточа върху точно тези елементи, които наистина не ми се нравят. По отношение на предложението, на предложението на комисията за периферните страни за потребление на петролни продукти. Това ще доведе до повишаване на разходите за транспортните предприятия, увеличаване 60% на цената на горивото. Ние сме против мерките в областта на морския транспорт. Трябва да се основаваме на пазарни принципи. Мисля, че на изменението, предложено от комисията, да, се е, цели, както тя казва, да се избегне на конференция, но това не е вярно. защото не може да се предложи еднакво решение по отношение на различните видове транспорт, особено в предвид различията, например, на крайно далечените региони спрямо останалите. Всъщност предложението на комисията не отчита и целите за използване на възобновяемите енергийни източници. Смятаме, че приложените критерии не са точните и в момента предложението е блокирано в съвета. Полша и Обединеното кралство по, уточниха позициите си спрямо по, позицията на комисията. А, всъщност тук се търси намаляване на а,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 трябва да дадем нашето становище по целите, основ, началните цели за борба с промените в климата, които ни задава комисията. Да, да се борим за намаляване на емисиите на въглероден диоксид е важно, но трябва да отчитаме и редица други елементи, които може да се окажат още по-вредни. Ако, например, ние вземем мерки в ущърп на дизеловото гориво, може да поощрим използването на други горива, които са още по-вредни за човешкото здраве и за околната среда. Трябва да не забравяме, че в разширена Европа е, разходите за материално-техническо снабдяване са понякога по-високи от социалните разходи. За да се увеличат да, разходите в зависимост от разстоянието ще навреди именно на тези страни, в, които се намират на, които, които са по, по, край, по които са по периферията на Европа. Con el tema de las redes y algunas declaraciones que ha habido desde. Имаше няколко декларации, но тук В нашето становище трябва да отчетем различните позиции, целите за укрепване на железопътния транспорт. Аз съм на мнение, че трябва да подходим много предпазливо и становището на транспортната комисия не трябва да утежнява и без това тежката криза, която засяга транспорта в Европа, трябва да се предвидят стимули, както това беше направено в Испания, например, по отношение на такситата. не трябва да се предложат альтернативи за таксита, например. Необходимо е да решим редица проблеми в становището. Видях предложенията за изменения по отношение, например, на морския транспорт трябва да вземем предвид развитието в различните видове транспорт на международно равнище. Не само круизите, извлекателния морски транспорт. В своето предложение комисията предлага е, някои мерки, но мисля, че посланието не е най-доброто. Комисията. Извинявам се, ако не съм произнесъл правилно името. Uh, uh, Благодаря от името на Европейската комисия. Искам да кажа, че целта на предложението е да подкрепи политиката на Европейския съюз в сферата на енергетиката и климатичните изменения, като промени данъчното облагане на енергийните продукти, така че те да отговарят на тези политики. Искам да благодаря на докладчика за положителното становище, което е изразил по предложението на Европейската комисия. На второ място искам да си изясня някои от въпросите, които зададахте за електричеството Целта на предложението всъщност е да се предложи тази схема и за морския транспорт, и за речния транспорт. След това нещо, което повдигнаха различни членове на вашата комисия, е то е, че предложението не се занимава с данъчно облагане на горивата в авиационния и морския сектор. Както казах, Предложението е насочено към настоящата рамка, а настоящата рамка изважда горивата е, отвъд себе си по отношение на данъчното облагане. Не е сега моментът е, да излезем с предложение за облагане с горива, е, е, данъчно облагане на тези горива, нито пък сега можем да кажем на държавите членки, можете да го направите едностранно. В миналото сме правили анализи, които показваха, че едностранни действия от страна на държави членки или дори на ниво Европейски съюз няма да окажат голямо екологично въздействие, т.е. няма да доведат до намаляване на емисията, но пък от друга страна ще окажат много а, лошо въздействие върху конкретно способността на някои от нашите превозвачи на световния пазар, защото превозвачи от трети страни няма да се налага да изпълняват такива изисквания. Така че преди да се говори за данъчно облагане за такива горива, трябва да се обмисли този въпрос. В редовния си доклад Европейската комисия ще го направи, когато новата а, данъчна рамка стане факт. Също така трябва да се вземе предвид и международният контекст и този въпрос трябва да се реши на световно ниво. Предприемат се действия. Съвсем скоро прочетах една статия, която е свързана с това, че и МВФ и Световната банка се занимават с този въпрос. Е, промяната ще доведе също така и до промени в конвенцията от Чикаго за авиационното гориво, както и промени, които ще са необходими е, да бъдат обсъдени от Международната морска организация. Затова смятаме, че не сега е моментът да се предлагат изменения е, в това отношение. Сега, някои други бележки, някои членовете ви, господин Канчан, каза, че ще има огромно увеличение на митническите сборове за автомобилното гориво. Огромното въздействие на предложението всъщност ще се усети през 23-та година, когато има задължение държавите членки да облагат всички горива, използвани за транспорт, с една и съща данъчна ставка. Също се отнася за електроенергията т.е. от сега до 2023 година имат 12, близо 12 години да адаптират данъчните си системи. И накрая, тъй като не мога да коментирам по всичко казано, Двама от вас говориха за периферните райони, които ще усетят по-силно въздействието на това предложение от други държавите членки все пак запазват достатъчно ниво гъвкавост в това предложение, за да определят общото ниво на данъчно облагане. Те могат да вземат предвид елемента отдалеченост, когато залагат данъчните ставки. Благодаря. Искате ли да кажете нещо, госпожа Уелс? Благодаря. Първо искам да благодаря на докладчиците в Сянка, както и на комисията за техните коментари. Всички комисии в Европейския парламент трябва да работят по постигане на целите, свързани с климатичните изменения. Това трябва да стане по законодателен път въздушният транспорт не може да продължи да получава тези 30 милиона пари, да, винете средства от данакоплаци. Туи, един вакансионен туроператор, гори тежки горива, т.е. нафта. Това не може да продължава. Имаме съответните инсталации за депониране, но не знаем къде какво се изпраща и как се обработва. Като както каза една немска екологична организация, трябва да се борим срещу тези кораби, защото те оказват зловредно влияние на хората, които живеят в градовете. Ако Вятър духа в неправилната посока, то тогава дори може да се измери замърсяването на въздуха, което идва от този вид отработени горива. Аз съм за това транспорта да премине от такъв какъвто той е по-настоящем към по-голям железопътен превоз. Разбира се, че не можем да решим целият проблем с данъчното облагане, но смятам, че в Европа вече имаме успех с нови системи, например схемата за търговия с емисии. Моята група смята, че това е много успешна схема. Сега имаме търговия на емисии в световен мащаб и се надяваме тази схема да оказала въздействие, пък и бъдеще да продължава да оказва въздействие. И то положително на европейско ниво. Имаме съответни механизми, които могат да се използват за защита на околната среда и срещу климатичните изменения. Трябва още да се работи и по становището на Транспортната комисия, и по предложението на Европейската комисия, но мисля, че това беше до тук. Мисля, че малко преждевременно да празнуваме световният успех на схемите за търговия с емисии. трябва да прескочим още някои други хърдели преди да а, стане това. Срока за внасяне на изменение 21 е октомври на попладне. Ще гласуваме в Транспортната комисия на 22 ноември, в Економическата комисия на 24 януари. Благодаря. А, ако има някой да каже нещо в, по точка разни, ако не, само ще ви напомня, че следващото заседание е на 10 ноември в 9 часа, а на 21 ноември в 3 след обед. Закривам заседанието. Благодаря на всички и на преводачите.